Е, разискванията по тази тема. Днес в 12 часа ще бъде гласуването. А сега, съгласно дневния род, ще чуем е, изявление на комисията за условията на труд и здравни стандарти и стандарти за безопасност във връзка с неодавнешните пожари във фабрики и срутване на сгради в Бангладеш. Комисаря Дехохти. Благодаря. Уважаеми колеги, срутването на Заводивата е в Савари Дака в Бангладеш на 24 април ни шокира всички нас. Поне 11 027 хора загинаха е, много бяха ранени, повечето от загиналите и ранените бяха жени. В Ламсло Андор и господин е, Пилбакс е, изразяват своите съболезнования към роднините и приятелите на жертвите. Тези инциденти възбудиха голяма загриженост по отношение на условията на труд в Бангладеш и в развиващите се страни. Бангладеш е един от големите търговски партньори на Европейския съюз. Нека подчертая, че тази дискусия се съсредоточава върху Бангладеш. Нашата цел обаче не е да порицаваме тази страна. Е, Европейския съюз реагира бързо в Бангладеш и в Европа. Ние веднага предприехме сериозни инициативи. Виждаме нашата стратегия да бъде приложена в контекста на текстилната индустрия в развиващите се страни. Ние сме загрижени е, че в Бангладеш има големи проблеми, свързани с условията на труд. Ние апелираме към властите в Бангладеш да реагират веднага. В Бангладеш трябва условията на труд да отговарят на стандартите на МОД. Това е нашият апел. Също така приветствахме и поощрихме усилията на МОД – да работи с заинтересованите страни, за да отстрани проблемите в Бангладеш. Ние предприехме съответните, съответни мерки. За момента Бангладеш, за Бангладеш има безмитни квоти. Бангладеш е включена в схема на търговия с Европейския съюз е, ние се свързахме с снабдителите и веригите на снабдители в развиващите се страни. Ние изразихме, че трябва, ние изразихме становището си, че мър... управлението на мрежата на снабдителите трябва да функционира по-добре и трябва да отговаря, да отговаря на международните стандарти. Трябва да има диалог с представителите на работниците. Ние приветствахме, че 24 от водещите текстилни предприятия в Европа реагираха съответно и апелираха към бангладешките власти и работодатели да приемат международните стандарти. В Дакар имаше среща с работодателите, с експортни асоциации. Там също се говориш за е, въпросите, по въпросите за безопасност на труда. Бяха привлечени експерти от МОД. Това е период на а, интензивен ангажимент. Ние искаме промени да се случат в Бангладеш. Излязохме с ясен сигнал, че проблемът е сериозен и трябва спешно да се разреши. Подобряването на условията на труд е целта, към която се стремим ще дискутирам въпроса с министър на външните работи Мони в Брюксел. Какво трябва да се направи? Ние искаме е, да видим резултатите от мисията на МОД преди две седмици в Бангладеш. Мисията трябва, има за цел да се предотвратят бъдещи подобни инциденти, противопожарните условия и условията за безопасност на труд трябва да бъдат заострени, трябва да има приложени планове за противопожарна безопасност. Предвиждат се промени в законодателството в тези области, предвиждат се по-бързи мерки при подобни, по-бързи действия при подобни инциденти. Това е стъпка в правилната посока. Ние, нашият партньор е Международната организация на труда той тя гарантира спазването на международните стандарти. Естествено, не всички проблеми могат да бъдат решени веднага, но ясно е, че ние трябва да действаме и ние сме готови за това. Също така ще продължим да помагаме на партньорите си и на Бангладеш да прилагат международните работни стандарти и да работят заедно с МОД. Ще поощряваме двустранното сътрудничество с цел за по-добро прилагане на, на стандартите за безопасност. Ще поощряваме европейските компании да прилагат социалната отговорност и европейското законодателство. Ние сме приели насоките за социална отговорност на ОИСРА. Европейските компании също трябва да се погрежат човешките права да бъдат опазени, да не бъдат накърнени, когато става дума за мрежата от снабдители от развиващите се страни. За постигане на нашите цели ние планираме организиране на конструктивен диалог и по-нататъчно сътрудничество с Бангладеш. Ще работим с европейските заинтересовани лица, ще подкрепим социалните партньори в текстилната индустрия. Какви могат да бъдат по-нататъчните стъпки? Поощряване и подпомагане на снабдителните мрежи в Бангладеш и в други страни. Ние ще разширим нашата подкрепа за тези мрежи. Ще оказваме подкрепа на правителствата и на трудовите асоциации. Ще предложим обучение за експерти по сигурността на труда. Също така ще работим с Международната организация на труда за да могат да се проведат оценки на трудовите условия в тази страна. Както казах, проблемите няма да се решат веднага. Това не са само проблеми, които се ограничават до Бангладеш или до текстилната индустрия. Трябват ни по-нататъчни действия и тук Европейския съюз има голяма роля като се предприемат инициативи с нашите партньори, предстоят да бъдат приети допълнителни резолюции. Надяваме се по този начин да постигнем нашите цели. В заключение, трябва да работим с правителството на Бангладеш. Това е ясно. Бангладеш е наш партньор, но съвместната работа означава да имаме общи цели. Нашите цели са подобряване на работните условия в Бангладеш. И аз ще съм много строг в това отношение. Ако нещата не се подобрят, ще помоля да се проведе разследване. И е съвсем ясно искам да го заявя. Това е процес, който не може да се промени веднага, но процесът трябва да е продуктивен. На второ място, Обеден съм, че европейските компании от текстилния сектор, от снабдителния сектор, от търговския сектор носят определена отговорност за условията в Бангладеш и те трябва да я поемат тази отговорност, отговорността за снабдителната мрежа. Ние организираме в рамките на един месец, на юни, може би до юни, ще организираме среща с тези компании. Те вече са подписали един вид харта. Ние ще сме много конкретни в нашите изисквания и насоки те трябва да поемат своята част от отговорността. И накрая, тук не става дума за търговия, защото търговията трябва да уважава някои определени правила. Това са елементарни правила. Естествено, търговията е важна за Бангладеш. От търговията живеят милиони хора, милиони жени. Но тук става дума за уважаването на човешките права, на основните човешки права, на човешкото достоинство. И ако погледнем в крайна сметка глобалната картина, човешките права и достоинство имат прерогатив, имат приоритет пред търговията. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на представителя на НП господин Каспари. Уважаема госпожо председател, е, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Господин комисар, е, казахте това, което ми лежи на сърцето с последните си думи. Е, действително, трагичните събития в Бангладеш, в тази разрушена фабрика, оказват, че човешкото достоинство и човешкият живот стоят над всичко. Независимо от това, че е, страдаме и сме потресени от е, трагедията, трябва да помислим за това докъде всъщност е, води е, желанието за печалба, е, създаването на е, условия, при които работниците получават много малко, при които се изразходват сравнително малко средства и също времено се създават е, качествени продукти, които след това се продават на високи е, цени. Милиони хора действително работят в текстилния сектор в Бангладеш, там печелят парите си, там изработват хляба за себе си и за семействата си. И този хляб е, действително изработен с <clears throat> усилен труд. Много ниски са надниците в фабриките. Ако погледнете каква е ситуацията в Бангладеш, ще установите, че става дума за а, е, криминална енергия. Погледнете как изглеждат сградите. Е, ясно е, че нещата не са били много законни, че не всичко е било е, легално и съгласно официалните изисквания. И компетентните органи в Бангладеш явно не са изпълнили своето задължение и не са контролирали всичко надлежно, така че хората да могат да работят при едни сигурни и безопасни условия. Става дума за е, някаква нова форма на е, империализъм, който прекрачва границата на закона. Е, да, в продължение на години и столетия ние сме говорили за това колко е необходимо да има една гражданска система за защита, за безопасност. Изградили сме я с много усилия през вековете при нас и сега искаме и хората в другите страни, в другите региони да се радват на същото. Нашият опит би трябвало да послужи като образец и може би като помощно средство за е, компетентните органи в Бангладеш и в други страни в подобна ситуация. В никакъв случай не щем да налагаме нашия модел, но бихме могли да ги подпомогнем. Е, става дума за е, продукти, изделия, които се е, произвеждат е, по един устойчив начин. Това е което се търси в крайна сметка и в е, малките градове, но също и в големите е, вериги магазини, да се отделят е, съответните щендове и пространства, за да се предлагат е, тези качествени и устойчиво произведени продукти на е, подходящи цени и да, по този начин да се вдигне и заплащането за хората, така че те да могат да живеят при условия, които отговарят на човешкото достоинство. Госпожа Декайзер. Благодаря. Когато се каже, че жерминал е свършило и експлуатацията на човека от човека е принадлежи на миналото, просто казвам, е, това се случва на друго място. И това, което става в Бангладеш е просто един пример. Е, тук е, ние всички сме облечени с целта, с цената на кръвта, както се казва, че цената на диаманта е цената на кръвта. Зара и прочие се произвеждат в Бангладеш, това е втори износител в света след Китай. Европейския парламент гласува две резолюции по темата през януари и март 2013 година. Но сега е, е, трагедията е толкова огромна, повече от 1100 жертви, че просто се говори за небрежност, корупция на властите, алчност на местните производители, е, една безмилостно търсене на печалба от големите производители, общество на потреблението, слабост на споразуменията, които са подписали с Европейския съюз е, и много други. Но основните катастрофи в промишлеността обикновено имат положителен ефект. 66-та е, е, година след катастрофата в Марсинел в Белгия започна разследване на сигурността на мините и на черната металургия. После в Севезо, след катастрофата, имаше директива Севезо. Нека да се надяваме, че драмата в Бенгладеш ще има същи резултат. Господин комисар вече се каза, че са взети много мерки в законодателството, социалния диалог и така нататък и план за действие и най-вече това споразумение за сигурността и условията на труд. Е, аз се надявам, че ще видим какви са последиците, които са взети, защото е, това поставя под въпрос нашата отговорност и както казах с нощи, искам да кажа, че мултинационалните компании в Съединените щати са въздържаха да подпишат това споразумение. Ние трябва да имаме предвид това в отношенията ни е, с Съединените щати при споразумение за свободен момент. Благодаря ви. Председателката сега давам думата за либералите господин Беньон за две минути. Благодаря. Най-напред искам да изразя и моите съболезнования на семействата на жертвите. Но трябва да разберем, че хората не са загубили само любимите си хора, те са загубили възможността да е, осигуряват своето битие. Те нямат възможност да получават подкрепа от държавата. А, само няколко, малко време след а, този пожар, се оказа, че нищо не се случва. Приветствам факта, че правителството Бангладеш реагира бързо, като опосредства реформи в трудовото законодателство, инспекции, например, но е, трябва да осигурим прилагането на тези реформи, а не просто приемането им на хартия. Освен това, приветствам е, заострянето на законодателството по отношение на противопожарните мерки. За съжаление обаче много от компаниите не подписаха този документ, който изисква тези мерки. Е, има германски компании, които подписаха. Нека ви напомня, че много търговци използват една и съща, един и същи завод, една и съща фабрика. И не е толкова трудно да се съблюдават условията за безопасност. Приветствам изказването на комисаря. Мисля, че това беше силно изказване силно становище и ме интересува какво бихме могли да направим ние с американците, за да подобрим условията на труд в Бангладеш. Какво може да сторим за завишаване на тамошните стандарти. Аз подкрепям колегата от ЕНП. Не е нужно да бойкотираме експорта от Бангладеш. Това само ще разруши е, индустрията в страната. Е, и в заключение, трябва ни действия в момента. Много хора вече загинахи, а те, такива стратегии, такива инциденти, такива трагедии могат лесно да бъдат предотвратени. Благодаря. Господин Ламбер. Благодаря, господин председател. Е, ще говоря от името на е, делегацията за е, отношенията с Бангладеш. Позволете ми да изразя съчувствие към жертвите и към техните семейства, защото много хора загинаха и е, милиони хора се е, намират в същото е, състояние и техният живот е застрашен. Също е, виждаме, че и на други места в света непрекъснато в резултат на различни бедствия от този характер е, се нарушава е, не само живота на хората, загиват хора, разрушава се е, имущество, сграден фонд. 4 милиона хора, най-вече жени, биха желали в края на тежкия си работен ден да се върнат здрави в домовете си. И тук ще добавя, че действително възнагражденията, които получават тези хора, са е, много, много ниски. Е, аз мисля, че би трябвало да се застъпим за е, положението на работещите в текстилния сектор в Бангладеш. Трябва Европейският съюз да подпомогне работещите там. Много важно е да се предприемат усилие и спрямо големите концерни и предприятията, които използват ситуацията, експлуатират човешкия труд, правят големи печелби, а не желаят да инвестират дори в безопасни условия на труд. Необходимо е да се засили и контролът, така че да има действително сериозни проверки и наказания за тези, които не спазват законовите изисквания. Е, резолюцията би трябвало да включи всички тези елементи. Необходим е стриктен контрол, е, необходим е, е диалог с социалните партньори, с профсъюзите, с неправителствените организации като цяло и управлението. Управлението, ръководството на тези предприятия, както и е, ръководителите на съответните компетентни органи и инспектори трябва да поемат своята част от задачата и да отговарят за действията си. Е, Изключително а, а, важно е а, да се получим от последствията, да помогнем на а, семействата, на жертвите, но а, и да предприемем а, мерки за да защитим хората а, на място, които работят в този текстилен сектор в Бангладеш. Благодаря ви. Господин Танок, минута и половина. Госпожо председател, всички ние отправяме нашите съболезнования към народа на Бангладеш за огромната стратегия в тази фабрика в Дака. В мой избирателен район в Лондон имаме повече от 150, 1500 население от Бангладеш, някои от които са загубили техен близък. Правителството на Бангладеш много добре знае, че тази трагедия можеше да се предотврати, ако сградите или собствениците им, които са небрежни, бяха предвидили гаранции в закона на Бангладеш. Сега с тази резолюция преди няколко месеца е, ние всъщност е, рискуваме тази страна да бъде посочена с пръст, докато много страни в региона страдат от същите проблеми. Е, Бангладеш има стабилна демокрация, която трябва да бъде подкрепена. Разбира се, че има системни проблеми, които трябва да се занимаят с производителите, търговците на дребно и правителството. И сега с този подход на Европейския съюз няма да постигнем нищо. Ако заплашим включим примерно търговията по GSP, това е само риторична стъпка, която само ще обедни още повече хората, които зависят от това промишленост за техния живот. Европейски съюз е, трябва да работи с правителството на Бангладеш и на властите конструктивно като партньори, за да са сигурни, че условията на труд се подобряват и че подобни трагедии повече няма да се повторят. Разбира се, че търговците на дребни и вносителите в Европейския съюз трябва да е, управляват е, цялата верига на доставките и да са сигурни, че има гарантия гаранции за сигурността и здравето. Благодаря. Рядко е, е когато една резолюция така единодушно се приема в нашия парламент. катастрофата всички ни покруси и ние изразяваме нашите съболезнования. Но Е, оказва се, че работниците работят за много ниски е, заплати. Ние също сме отговорни за тези смърти и то именно чрез нашето поведение като потребители, е, чрез нашата дефиниция на търговските отношения, на условията на експлоатация, които всъщност поощряваме. Е, условията на труд трябва да се регулират. Е, мнозинството в този парламент често е гласувало против изменения от моята политическа група, която се е изказвала за обвързващи условия на труд. Уважаването на човешките права, на правата на работонаемателите никога не са били фиксирани като предварителни условия за внос от трети страни. Е, винаги печалбата е била на преден на предно място. Надявам се, уважаеми колеги, да почнете да променяте начина си на мислене. Апелирам към комисията и към комисаря да излязат с съответните предложения за, за, за законодателство. Нека тези, които злоупотребяват човешки труд, не останат ненаказани. Благодаря. Fru talman! Självklart vill jag också som övriga talare här i plenum beklaga den djupa sorg som så många familjer drabbades av. Благодаря, госпожо председател. Както и колегите, които говориха преди мен, ще изразя първо състрадание и съчувствие към близките на загиналите. Знаем, е, е, че е, са полагани усилия, не сме се задоволили само с декларации и с изказване на съболезнования, но много често, не само в Бангладеш, а и на други места, правилата и законите, макар че съществуват и би трябвало да действат, не се прилагат. И много често се налага всъщност е, да установим сътрудничество с е, е, компетентните органи на място. Европейския съюз не е закон... няма законодателна власт в тези територии, но става дума за правата на човека, за правата на хората да защитават своето достоинство, своя живот в е, член 3 на Декларацията за е, правата на човека е записано, че е, всеки човек има право на свобода и на сигурност, безопасност за своя живот. И всеки има правото да избира самостоятелно и свободно с мястото, на което ще работи, има право да бъде е, защитен, да получава е, еднакво заплащане за еднакъв труд че всеки човек има право на справедливо възнаграждение за положение от него труд, така че да осигури едно отговарящо на нашите представи за човешкото достоинство, съществуване на себе си и на членовете на своето семейство. Има свобода на сдружаването. Всеки може да стане член на синдикатите, на някакви други политически или неправителствени организации. И аз мисля, че ние всички всички сме подписали е, чрез нашите държави е, тези текстове и трябва да се съобразяваме с тях. Господин Ланге. Благодаря. Един, едни джинси струват около 6 евро и 50, когато те са внесени в Европа от Бангладеш. Тези цени могат да се постигнат само чрез социален и екологичен дъмпинг. Обаче джинсите в Европа не се продават за 7 евро, а за 70, 80 или над 100 евро. Ясно е за какво става дума тук. Отговорността е при търговците. Подкрепям комисията, която иска да използва инструмента GSP, за да окаже натиск върху Бангладеш. Но синдикалните права също трябва да бъдат укрепени. Работниците в Бангладеш трябва да могат да, да имат правото да стъчкуват за честни заплати и да имат възможността да откажат да работят, ако не са им предоставени добри условия на труд. Така че, според мен, в този контекст създаването и укрепването на синдикалните права е ключово. Но какво правят нашите предприятия? Е, трябва да... Тря, е, значи ли, че е, трябваше да се случат две катастрофи, за да се заострят услов... стандартите за условия на труд? Метро, НКД, Ваймаркт, това са все предприятия, които не подписват декларацията. Трябва да кажем ясно, европейските предприятия носят съответната отговорност. Значи, господин комисар, когато се срещнете с търговците през юни, моля, обяснете им, че те трябва да поемат тази отговорност, когато става дома за търговия с трети страни, не само с Бангладеш. Благодаря. Grazie, onorevole Gorens. Un minuto e trenta. Merci, madame la présidente благодаря, господин Гаранц. Благодаря. Е, Европейския съюз е, е най-големия е, износител на продукти от Бангладеш. Хората са платили с живота си за утвърдителни условия на труд. Там има стотици жертви, а хиляда, хиляди са ранени. И сега има похвални инициативи за по-добри условия на труд в Бангладеш. Те са така похвални, но всъщност още нямаме правила предвид трагедията, пред която са изправени трудещите се в развиващите се страни, особено жените. Нека да добавим, че промяната в навиците за потребление биха допринесли е, за да не бъде толкова тежко положението. Нека все пак да разберем, че всеки мерки и инициативи не са достатъчни. Е, въпросът е, че ние живеем в система на търговски обмен, е, който толерира практики на експлуатация от 19 века, за да се завоюват пазари на 21 век. Комисария Дегух тук що посочи организацията на Международната организация на труда. Чудесно. Той наблегна на ролята на Организация за развитие и е, сътрудничество, без да премълчава отговорността на европейските предприятия. Когато обаче казва, че залога не е търговски, бих искал да го приканя да уточни мисълта си, като ми отговори на следния въпрос. Ако всички мерки, които той спомена, не доведат до желания резултат, тогава комисията няма ли да прецени прецени, че МОД не трябва на свой ред да вземе наказателни мерки, за да се огънат предприятията и особено страните, които са преко отговорни за това съвременно робство, е, което ние тук изобличаваме в Европейския парламент за втори път тази година. Благодаря председателката. Сега, преди да продължим, бих искала да поздравя с добре дошли на делегацията на външните работи на Мексиканския парламент, която е председател